Dear colleagues, ladies and gentlemen, let us start. Драги колеги, нека да започнем. Тази сутрин това е утрешната сесия на втория ден от нашето заседание. Важен е въпросът, с който ще се занимаваме. Това е трансатлантическото споразумение за партньорство в областта на търговията и инвестициите. Имаме представител от комисията, господин Вин, надявам се, каза председателя, произнесох името ви правилно. Вие ще осведомите комисията за напредък отбелязан по това споразумение. И най-важно за нещата, които са най-важни за нашата комисия. Тук да са стигнали преговорите по енергетиката в рамките на това споразумение, въпросите с законодателството, въпросите с малките и средни предприятия, И имам предвид по-специално напредък е отбелязан по време на последния кръг от преговори, който бе проведен през февруари в Брюксел. И така, ако може да ни дадете общата при... картина за преговорите, планираните е, кръгове от преговори, графика от преговорите. Защото в края на годината ще има президентски избори в Штатите. Така че тогава може би преговорите ще са малко по-трудни от очакваното. И така, имате думата за вашето изложение. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати, дами и господа. Ще започна наистина с един общ преглед за преговорите от миналия месец, след което ще се съсредоточа върху суровините и енергетиката като теми. И така, е, по принцип, преговорите миналия месец бяха много добри. Съсредоточихме се върху трите стълба, които са ви известни. Както знаете, имахме конструктивно обсъждане между двете партии, между двете страни, делегацията на щатите и нашата делегация. По отношение на законодателството и регулирането е, имахме, отбелязахме напредък по отношение на главата за регулирането. Нашата цел е консолидация на текстовете от страна на американската страна до края на юли. Отбелязахме напредък в различни сектори, например фармацевтични изделия и коли. Освен това, говорихме по други теми, обаче там напредъкът беше по-ограничен. По отношение на а, регулирането, говорихме за малките и средни предприятия, за суровините. Надявам се, главата за малките и средни предприятия да бъде приключена скоро. Говорихме и за устойчивото развитие. Смятаме, че американското предложение трябва все още да бъде допълнително обсъдено и преработено, но ангажиментът от наша страна продължава да въжи в други области, например в областите на енергетика, на, в областта на предприятията и на суровините, резултатите са по-ограничени. За първи път говорихме и за защита на инвестициите. Резултатите от споразумението в Канада, с Канада е важен резултат но въпреки това има доста големи разлики между двете позиции, нашата позиция и позицията на, наши, на нашите партньори. И на последно място, достъп до пазара. Напредъкът беше също малък, но това не беше центъра на, на преговорите. По отношение на публичните поръчки имаме едно първоначално предложение, което всъщност което бе получено след официалните преговори, но за момента по него не може да се работи, смятаме ние. За услугите преговорите са трудни. Предстои допълнително уточняване на тарифите в този контекст. Следващата стъпка каква ще бъде? Смятаме следващата стъпка да е в рамките на администрацията на Обама, ще трябва да видим до каква степен американската страна ще поддържа своя ангажимент и кога наистина ще се случи ратификацията на споразумението. Що се отнася до е, политиката, която провежда щатите, виждаме, че още доста работа ще трябва да се свърши. В седмицата 25-26 ще бъде следващия кръг от преговори и още един кръг от преговори през юли. Тогава ще работим допълнително по споменатите теми. И така ние работим главно по текста, консолидацията на, на текста, като искаме да го приспособим към по-нататъчни обсъждания – има необходимост от допълнителна оценка за главите, които са, се отнасят а, до селското стопанство. Сега за суровините и енергетиката за тези глави да кажа няколко думи, тъй като вие пожелахте специален акцент върху тях – за съжаление, не успяхме да говорим по текста за тези глави. Американците не бяха готови да направят предложение, за съжаление, но успяхме да обменим мнения по тези глави, най-вече за енергетиката говорихме. Ние говорихме, ние представихме резултатите за енергийния съюз, докъде сме стигнали ние и какви биха били влиянията на енергийния съюз за американската страна. Получихме обяснение от американската страна а, за забраната за износ, която бе наложена от Конгреса преди няколко седмици. Надяваме се да имаме конструктивна дискусия за, по специалните разпоредби за суровините. Е, същото се отнася и за цените за износ. Американската страна смята, че няма нужда от специална глава по енергетиката, защото смята, че всички въпроси, свързани с енергетиката, са хоризонтални въпроси и са покрити от другите глави. Ние сме обаче на противното мнение и искаме да имаме глава по енергетиката. И така, в момента приключваме текстовото предложение. То ще бъде готово скоро. И се... Но няма да имаме текстова версия, по която да работим за главите енергетика и суровините. Надявам се обаче до юли да имаме такава, такава версия, такава текстова версия. Благодаря ви. Благодаря. А сега преминаваме към дискусията с нашите колеги. Искам да помоля госпожа Дарлинг да вземе думата. Благодаря, е, господин председател. Благодаря, господин Девин, за актуалната информация. Аз съм а, е, е, пълноправен член в комисията Инте, а и тук съм заместник, така че а, всъщност се видяхме с заместник на главния а, преговарящ в началото на седмицата. И сега с вас. Имам три въпроса във връзка с е, енергетиката, промишлеността и суровините. На заседанието в началото на тази седмица е, е, нашия събеседник каза, че всъщност сме в средата на, на, на средата, така да се каже, в средата на полувремето Всъщност е, е, през втората част на 2016 година очевидно ще се говори за е, така, приближаване към финализация. И главите енергетика, телекомуникация, суровини, единен пазар ще продължат ли да се дооформят, така да се каже, в част от техните елементи до края е, всъщност е, след като се говори за среда на е, преговорите и във връзка с споразумението, можем ли да кажем, че в крайна сметка по отношение на регулаторното несъответствие е постигнат напредък, така че вървим към приближаване. Още повече, че администрацията на Обама скоро ще трябва да предава, както се казва, делата на друга нова администрация какво става именно с промишленост, енергетика? Включени ли са изобщо тези глави, както се казва, свързани с единния пазар, включително най-вече с ровини и енергетика в следващите кръгове на преговорите? Ние знаем, че е, има една много е, голяма е, и много мащабна от гледна точка на финансовите средства, които са вложени в нея, програма за изследвания и развойна дейност. Когато се говори за суровини, говорили ли сте за това как бихме могли да се включим евентуално в тази мащабна програма на САЩ и особено след споразумението в Париж, може би има смисъл да се говори наистина в този контекст на Парижското споразумение и за включване на Европейския съюз е, в сферата на енергетиката в тази програма. Благодаря. Господин Раймон от името на Зелените има думата сега. как срещата на върха в Париж промени, така да се каже, преговорите и формата на главите, които се договарят в рамките на ТТИП или Парижското споразумение на практика не оказа никакво въздействие върху преговорите. Това е моят въпрос. Още веднъж въпроса на английски. Как резултатите от Парижското споразумение през декември се отрази на е, преговорите и главите, които е, се договарят в момента и предстои да се договарят. Това е въпросът ми. Или няма е, въздействие върху преговорите. А сега госпожа Лопес. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на господин Довиня. За съжаление, това, което печелим в, обл... в а, м, прозрачност, в сферата на прозрачността, всъщност го губим в а, сферата за, на м, надежността. Що се отнася сега до арбитражния механизъм? В началото ни бе представено това като изключителен напредък. След това обаче стана е, ясно, че това всъщност ограничава законодателната дейност на националните парламенти и на националният и на Европейският парламент. Така че е смешно да твърдим, че нашата законодателна самостоятелност не е под заплаха. Например, случая Volkswagen. След е, много заплахи, най-накрая комисията и съвета се събират и излизат с предложение, което пак е, не разрешава въпроса, а по-скоро изпразва от съдържание нормите в областта на опазването на околната среда. Не смятате ли всъщност, че това е загуба за демокрацията, когато само техници и експерти могат да взимат решения, да правят оценки и да се произнасят как трябва да бъде транспонирано европейското законодателство? Например, в моята държава и в Испания се обяви от, съвсем неодавна, че ще се затворят две фабрики за производство на чугуни и стомана. В други държави и членки същото се случва същото в стоманодобива. Тази на, нашата комисия и три миналата година поръча провеждането на проучване, което да покаже дали ТИТИП ще се отрази отрицателно върху металургията. Имам чувството, че Европейският е, съюз желае да компенсира нашият европейският достъп до американския пазар с загуба в е, промишлената ни структура. Това обаче ще се отрази отрицателно на свой ред върху социалната тъкан. Без социална тъкан няма индустрия, без индустрия няма ТТП. Господин Шафхансер, благодаря, господин председател. Съжалявам, че закъснях, имаше задръствания. По повод на ТИТИП. Най-напред искам да започна с малко по- философско разсъждение, даже теологично, защото съм философ и теолог, за това какво е суверенитета. Суверенитета това е народа. Дори тези, които смятат като свети Томас, че суверенитета произхожда от Божията воля, дори и те признава, че трябва да мине през народната воля. Така че сегашното ТТП, е, сегашното споразумение за свободна търговия за Съединените щати всъщност избягва тази народна воля да се запитаме дали самите Съединени щати, не техните управленски и делови среди а, обикновените хора, го желаят. Кой всъщност ни въвежда в тази сфера на преговаряне и на постигане на споразумение. Има, разбира се, международно право и в това международно право съществува юридическата фигура държавна измяна. Така че аз имам чувството, че в момента сме свидетели на държавна измяна. Правите срещу народната воля нещо, което освен това е и наложено върху, на хората, на народите. Последната капка всъщност прелива чашата и сме точно в момента стигнали до тази фаза. Титип е загуба. Както и да го погледнем, само загуби ще донесе на Европа. За съжаление, обаче се оказва, че вие съвсем не сте европейци и съвсем не работите за европейските народи. Благодаря. Мадам. Господин Бенито Сулага. Е, Много благодаря. Аз е, не знам точно за какво точно трябва да говорим. Това, което четем, не може да го обсъждаме. И поне до днес информацията, с която разполага европейското гражданство, е всъщност документи, които са успели някак да се промъкнат през ограниченията за сигурност и са в сферата на енергетиката. По въпроса за енергетиката, изглежда сякаш, че нашата цел е да произведем експанзия на изток и на запад в името на енергийната сигурност и на геостратегическите интереси. Както чуваме от вас обаче, Средните щати съвсем не са склонни да е, преговарят по този въпрос и като че ли ще ни натрият носа. Така че питам, какво точно смятаме да пожертваме, за да си осигурим достъп до залежите за газ, на газ и нефт? на Съединените щати. Аз не мога да се сетя за какво, за как, за тези евентуални жертви, например селското стопанство, указанията за географски происход и прочее. Сега по повод на хидравличното фрахтоване. Смятате ли, Европейската комисия и групата на преговарящите смята ли, че това ще се отрази благотворно на целите за Европа 2020, енергийна ефикасност по-точно и ограничаване на парниковите газове? Господин да, благодаря, господин председател, благодаря и на представителя на комисията. Кратък въпрос, тъй като част от нещата вече бяха казани от колегите. Бихте ли могли е, да направите, така да се каже, е, е преглед на всичко това, което комисията е, желая да постигне в рамките на главата енергия и е, суровини, новите е, е, възобновяеми източници в областта на енергетиката? Това е много важно, както знаем. Е, е, и е, суровини, метали и така нататък. Е, САЩ развива една политика на протекционизъм по отношение на своя пазар. Смятате ли, ни, че ние трябва да направим нещо подобно тук, просто за да има, така да се каже, равновесие и баланс между договарящите страни? Да, благодаря. Това е списъка на колегите, които се записаха за въпроси и изказвания. и така. Ние имаме е, хиляди е, малки и средни предприятия в Европейския съюз. Е, какво смятате, че ще бъде въздействието на това споразумение, трансатлантическото споразумение върху малките и средните предприятия? Какво очаквате в бъдеще и как смятате да защитите техните интереси? И е, главата енергетика дали ще бъдете в състояние да so uh, Смятате ли, че по отношение на течните е, горива ще можете да е, постигнете на отваряне на пазара е, на САЩ в това отношение. И освен това, Парижкото споразумение. Около 40% от нашите емисии на въглероден диоксид на практика представляват една стойност, която много се различава от всичко това, което САЩ обеща в Париж. Има разминаване и по отношение на целите, с които сме се ангажирали. Да, благодаря, господин председател. Благодаря за въпросите на всички членове на комисията. Започвам с последния въпрос, господин председател, що се отнася до малките и средните предприятия, ние много сериозно се отнасяме към тази проблематика, защото МСП са всъщност най-големия източник, така да се каже, на работни места в Европейския съюз. И малките и средните предприятия преминават през всички глави на преговорите във връзка с поразумението Естествено, става дума и за прозрачност, и за регулаторни елементи, и за достъп до информация и така нататък. И ние ще се опитаме да издействаме възможно е доброто за МСП в Европейския съюз. Парижкото споразумение и зелената енергия, е, както най-общо е, наричаме е, и възобновяемите енергийни източници, всички останали източници, за които вие говорите, ще имаме разпоредби, които ще договаряме и по отношение на възобновяемите енергийни източници, по отношение на е, течни, е, е, втечнения газ е, и е, е, течните горива. Всичко това естествено е свързано и с шистовия газ, както знаете, и с производствените процеси, наречени фракинг. Това е един голям пакет в рамките на преговорите ще защитаваме нашите позиции в рамките на енергийните въпроси и суровините. Що се отнася до енергетиката, да, има забрана на САЩ, но времено ние имаме и лицензирани оператори, макар че достъпа не е лесен, достъпа до пазара е, това са въпроси, които ще бъдат обсъждани, естествено, в е, главата енергетика, съгласно нашия план. Изключително важно е за нас да, има, да включим е, разпоредби в споразумението, които да а, премахнат, да отстранят ограниченията и ще ми се да вярвам, че ще постигнем нещо, което е в интерес на Европейския съюз и на гражданите на Европейския съюз. Да видим е, каква ще бъде позицията по време на преговорите на правителството на САЩ. Е, ще се борим. И е, по другите въпроси, ако кажа нещо по-различно от това, което моя колега е, е казал в началото на тази седмица, естествено ще предизвикаме объркване сред депутатите в Европейския парламент. в момента, в който получим вече, така да се каже, реакция е, във връзка с е, нашата глава е, енергетика, ще можем е, е, да е, предприемем и първите стъпки. Надявам се скоро, но не мога да определя момента. Ще има някакъв напредък. Много важни са въпросите енергийна ефективност, сътрудничество. Естествено, ако това питате, ще има такива текстове в програмата за сътрудничество с САЩ когато отстраните е, естествено пречките за и търговските бариери, е, тогава вече е, би трябвало да можем да се похвалим с успех и ние ще се опитаме да го направим. Така, преглеждам въпросите, които бяха зададени, за да не пропусна нещо. Може би във връзка с е, зелената енергия моят е, колега ще е, ви представи допълнителна информация. Благодаря. Главата, която бихме искали да се включи в преговорите, за сега все още не знаем как ще реагира САЩ. Те не желаят общо сето отделна глава но ще включим естествено не само газ и петрол, но и възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност. Това е в крайна сметка нашето предложение и ще е, предложим сътрудничество по редица е, е, така, точки на, на базата на определени правила е, във връзка с е, е споменатите вече възобновяеми енергийни източници, енергийната ефективност. Е, ще говорим и за е, така, втечнения газ. Това бе друг въпрос. Отново е, във връзка с е, новите източници на енергия ще мислим е, естествено и ще гледаме да включим и въпросите свързани с субсидиите, с протекционистичните мерки. Но а, при всички положения има и компонент сътрудничество в програмата, така че темата при всички положения в някой миг ще стигне до масата на преговорите. Благодаря. Uh, uh, Следващият кръг на преговорите ще бъде в края на април. Може би ще бъде е, възможно да поканим отново представител е, на Европейската комисия към края на май или юни за да обсъдим отново актуалното състояние на преговорите. Но бихте ли ни казали кога очаквате в крайна сметка в общи линии да приключите с преговорите? Каква е, как, какви са намеренията на комисията и какво виждате вие като възможен край на и <laughs> на преговорите. Ние имаме някакви е, собствени представи за това, но все пак от вас е, желаем да чуем може би ще бъде възможно до коледа, но същевременно а, не вярвам. А, откровенно казано, когато става дума за една съвсем нова система, а, това а, означава и повече време за преговори, още повече, че към края на годината ще има смяна, както вие сам казахте в началото, в администрацията на САЩ. Според мен реалистично е да кажем следващата година. Да, ние ще се стараем да направим каквото е необходимо. Да, може би в сравнение с преговорите, които САЩ водят с някои от така, източните си търговски партньори, ние не сме чак толкова ефективни в този случай, но е, нека да кажем пък, че сме, е, да, не сме толкова експедитивни, но пък преговаряме по-добре, по-сериозно и да се надяваме в полза на Европейския съюз. И така, колеги, след 20 минути ще започнем с гласуването. Ще ви помоля е, ако напускате залата, аз предпочитам да си останете в залата, но ако все пак се поразходите, имайте преди, че след 20 минути ви очакваме отново тук. Точно в 10 часа започваме с преговорите. Коригирам се, започваме с гласуването. Извинявайте, корекцията е от българската кабина. Uh, good morning, good morning, ladies and gentlemen. Благодаря. Добро утро, дами и господа. Започваме с гласуването. Ние сме като влаковете, толкова сме точни. И така, започваме с избора на трети заместник председател на Комисията по промишленост, изследване и енергетика. Имаме кворум. Трябва да има 17 депутата. Всички групи са информирани. Заместниците също са информирани. Искам да дам думата най-напред на координаторите ни от ГУЕ, колегата Силикиотис. Той ще представи кандидата, господин Яроним Кохличек. Той е кандидата за поста трети заместник председател. Ей сега ще обясна всичко. Господин Силикиотис Благодаря. Господин Количек. е депутат от Чехия. Ние го предлагаме за този пост, за поста на трети заместник председател на комисията. Той не може да присъства, за съжаление, днес. Има други задължения в момента. Но, тъй като всичко трябва да се случи много бързо, решихме да следваме тази процедура. Ние изпратихме, сме изпратили до момента писмо до председателя и за тази цел го предлагаме именно за този пост. Председателят, господин Количек, е кандидат. Това е записано в писмото. Той е кандидат от ГУЕ. Имам потвърждение, че господин Количек е съгласен да бъде номиниран. Това е също важно. И получих още едно дълго писмо от господин кандидата. Е, той се обръща към мен като председател на комисията. Той казва, че не може да присъства днес. Той казва, че за съжаление той не е смятал, че ще бъде предложен за депутат и по тази по тази причина е имал други оговорки за този период от време. Той е имал други оговорки, други ангажименти от вчера, които трябва да, из, да изпълни. И той добавя, цитирам, аз съм старомоден и за това трябва да се изпълни обещанията, които съм дал преди. За това, за съжаление, аз не мога днес да присъствам на вашето заседание. Освен това, той описва някои от своите дейности, а именно за 23 години той е работил в стъклодобивната промишленост е, и казва, че нашата комисия отговаря на неговите интереси. Това е обяснението на господин Яромир Комичет. Аз имам въпрос. Има ли други кандидати? Не виждам колеги, които да искат думата. Щом няма други кандидати за този пост, може да продължим с избор чрез ръкопляскане. Thank you very much, colleague. Благодаря, колеги. Тогава поздравления за колегата Кохличек. Той беше вчера и беше много активен в дискусиите вчера и той присъства на заседанието от ранна сутрин до късна вечер. Той беше на нашите заседания и беше много-много активен. Това искам да подчертая. На следващо място имаме още едно гласуване. Гласуване за гражданската глобална навигационна спътникова система. Споразумение между Европейската общност и нейните държави членки от една страна и Република Корея от друга страна. Нека направим едно тестово гласуване, едно пробно гласуване, да видим дали машините функционират. И така, това ще бъде електронно гласуване, е, което ще проведем след малко, но нека да видим наистина дали, дали гласуват, дали, дали машините гласуват. Моля, гласувайте. Въпросът ми е готови ли сте за Великден? Vote is closed. Край на гласуването. Виждаме резултата. Но аз не виждам. Аз не виждам никакъв резултат, казва председателят. Който не е готов за е, Великден, ще стои в парламента. Добре, всичко е наред. Виждам, че всичко е наред. Нека да гласуваме. Това е проекто резолюция. Моля, гласувайте електронно за или против. The Край на гласуването. Uh, accepted. 33. Прието е. 36 за, 2 против, 1 въздържали се. Това беше гласуването. Благодаря ви на всички. Е, това беше най-краткото гласуване в нашата история на комисията. Виждам, че сте абсолютно разочаровани, но какво да направят, така е. Беше кратко гласуване. Сега преминаваме към следващата точка, а именно разходоефективно намаляване на емисиите и нисковъглеродни инвестиции. uh, let me say, as you know very well, ETS is a... Както знаете, <clears throat> това е много важен въпрос за нашата комисия. Колеги, ако искате да напуснете, добре, но моля ви бъдете тихи. Uh, well, we like Естествено, ние бихме искали да останете с нас, но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 Схемата за търговия с емисии е много важен въпрос за нашата комисия. Говорихме по този въпрос с комисията. Комисията и днес ще направи една презентация. Ще чуем тази презентация от един много компетентен колега. Знаем, че комисията ЕНВИ е водещата комисия. Нашата комисия е включена като компетентна комисия по смисъла на член 54. Е, за нас много важен въпрос е изнасянето на емисии. Е, важен друг момент е енергийната ефективност, подкрепа за бизнеса, модернизацията и иновациите. Така че имаме доста отговорности по това досие. Аз смятам, че дискусията ще бъде много интересна и важна. Господин главен директор, генерален директор, имате думата. Благодаря. Добро утро на всички. Аз с удоволствие откривам дебата и с интерес очаквам вашите коментари. В Париж се споразумяхме по нещо историческо, но какво е историческото в това споразумение? Това беше, че целият свят ще обедини усилия да постигне климатичните цели. Тоест, не само ние, не само а, щатите, а и развиващите се страни. Това беше амбициозна цел, а именно намаляване на затоплянето на Земята с под 2 градуса. Ще говорим за схемата за търговия с емисии СТЕ. И когато говорим за тази схема, важно беше при споразумението от Париж всички държави членки да представят своите планове. Тези планове са свързани с транспорта, с цените на въглерода, за съхранението на въглерода. Половината от страните в света планират някаква система подобна на схемата за търговия с емисии, т.е. на нашата СТС схема. Е, Чи Жинпин, президентът на, на Китай, миналия септември обяви, че до 2017 система ще гласуват съответното законодателство, а до 2020 година вероятно китайският пазар на за СТ ще бъде два пъти по-голям от пазара в Европа. Така че въпросите за изнасянето на въглеродните емисии и за търговията с тях е и става все по-важен. Държавените и правителствени ръководители взеха важно решение в края на 2014 година, където адаптираха целта, а именно 40% от домакин, домакинства до 2030 година. Те е, адаптираха тази цел на базата на мощностите на малките и средни предприятия предложение за споделяне на тежеста ще дойде от комисията това лято. Както знаете, целите за СТЕ са 43% до 2030 година, но тръжният дял трябва да остане постоянен, около 30%. Това е политическо решение. И още друго важно политическо решение беше, че системата за безплатни квоти, безплатни сертификати трябва да продължи без промяна на законодателството. Тоест, е, сегашната система ще приключи през 2025 година. Въпросът, който обсъждаме, ще е много важен, защото как е, ще продължи да съществува тази система без законодателна промена, т.е. да има 43% от квотите да са безплатни и да останат безплатни. Това са основните моменти, които по които се дискутира. Освен това има фондове за поощряване на иновациите в сектора, да поощрят модернизацията на сектора и да ускорят модернизацията на сектора в а, държавите с по-низки доходи. И така, ще започна с изнесенето на въглеродните емисии. Всъщност, количеството квоти, които може да дадем на компании, са включени в тази формула. Това е всъщност един показател за продукт. И производството е всъщност количеството произведени продукти и коефициента за изнасяне на въглеродни емисии. Това са трите елементи, които са описани в предложението на комисията. Има възможност за корекция, който, е, която се нарича корективен коефициент. И това е отразено също в предложението. Ако комисията реши, че този коефициент, е, комисията може да реши да не задейства този коефициент. Предложението на комисията е да се намали влиянието на този а, е, секторен коефициент. Ще организираме семинар, който ще се предава по интернет и ще се консултираме с бизнеса какво е неговото отношение към този коефициент. Ние смятаме, че неговото въздействие ще е ограничено. Нашата цел е обаче да имаме добри решения за производството, за изнасянето на въглеродни емисии, за коефициента. А сега, какъв е критерият, какъв е критерият е, е, той бе за изнасяне на емисии. Това той бе уточнен през 2008 година. Комисията предложи ние да имаме средно 1% технологично развитие, отразено в този критерий, в този индикатор, но не всички сектори са еднакви и еднакво добри, така че тези, които не са достатъчно добри, могат да получат 0,5%, а по-добрите да, да имат коефициент от 1,5%. Какви са предимствата на този подход? Когато имаме законодателството, всички оператори ще знаят какво се очаква от тях и какво количество безплатни сертификати, безплатни квоти ще им бъде дадено. Това е хубаво за иновацията. Някои хора казват, «Е, добре, а нека Нека продължим по този начин. Какво означава това? Ние искаме да поощрим чрез тези критерии, чрез тези индикатори иновацията. Това е едно просто и предвидимо предложение от страна на комисията, то е отразено в директивата и няма да мине през системата, през процедурата на комитология. Ние сме много ангажирани да включим повече елементи в директивата. И така, по отношение на критериите, на индикаторите, мога да кажа 1% адаптиране на година. Защото през 2000, от 2008 до 2020 година очакваме технологическо развитие. Вторият елемент във формулата е по-добро напасване, адаптиране към, към променящото се производство. Това също е отразено в нашия документ. Подходът е асиметричен, защото може да имаме повече производство или по-малко, повече безплатни квоти или по-малки, в зависимост от економическия цикъл. Важно е за комисията да избегне тук излишната бюрокрация, защото имаше предложения, които биха генерирали ненужна бюрокрация. И то на ниво държави членки, на ниво комисия, а също така и на ниво компании. Така че ние се опитваме да намалим бюрокрацията, това е наш, наш приоритет. Затова решихме да излезем с това предложение и преминавам към последния елемент – резерва. предприятия, които направят големи инвестиции, ще имат възможност за получаване на допълнителни квоти. Третата група, на която искам да се спра, е, е изнасянето на въглеродни емисии. Имаме списък, той е доста дълъг. В този списък е отразено е, дали е, дадена компания е много уязвима по отношение на изнасяне на въглеродни емисии или не. Тази система не функционира съвсем добре. Ние намалихме някои от секторите, сектори, които са доста енергоемки и знаем за момента, че 75% от квотите идват от три сектора – от цементовата, химическата и стоманената промишленост. Това са 75%. Ние сме включили в списъка 50 сектора. Това е доста голямо опростяване. Имаме две основни категории тук. Имаме високо рискови предприятия, те ще получат 100% от индикатори и предприятия, които са ниско рискови, те ще получат 30%. Сега какво означава нисък риск, ниско рискови предприятия? Това означава, че някои предприятия могат да включат част от разходите си в цените на продуктите, които предлагат. И ние знаем, че има литература, според която много от компаниите могат да, да сторят това. Въпросът обаче че какво количество от разходите те могат да включат в цените. И така ние се съсредоточаваме върху високо рисковите компании, защото не искаме промишлеността да напуска Европа. И то най-малко по, по причина на нашата въглеродна политика. Ние искаме за единица производство емисиите да са възможно най-малки. Сега корективният коефициент. Ако погледнете, а, ако вие произвеждате добре, вашето, вашето производство е добре и имате а, добри индикатори, няма да има нужда от корективен коефициент. Но а, този коефициент ще е предмет на обсъжданията с бизнеса. И така ние се стремим към по-добра защита на нашата конкурентоспособност на глобално ниво, защита на компании, е, защита от компании, които не подлежат на такива изисквания, на каквито подлежат компаниите в Европа. Друга наша цел е да поощрим инвестициите и модернизацията. Предлагаме тук три средства. Всъщност, е, комисията направи това предложение по желанието на държавните и правителствени ръководители. Тоест, има опция за държавите с по-низки доходи, т.е. енергийния сектор да получи безплатни квоти. Това е така наречения член 10c. Втория фонд е фондът за иновации. Този фонд беше много важен фонд, когато говорихме за стабилността на пазарния резерв – 450 милиона квоти е в, е в бюджета, така да се каже, на този фонд. Всъщност, е, тук става дума за е, фонд от милиарди за частната индустрия, за индустрия, която инвестира в нисковъглеродни иновации. Този иновационен фонд е много важен фонд, фан, той е важен елемент при дебата за е, пазарния резерв. Значи, това е. Той ще има един бюджет от 450 е, милиона евро. И на следващо място имаме фонд за модернизация, насочен да поощри развитието на малките и средни предприятия. Този фонд е също много важно средство в него ще бъдат включени 330 милиона квоти. Какъв е дебатът в момента за иновационния фонд? Е, не става дума само за обема, става дума и за начина по който ще се поощряват иновациите в нисковъглеродни технологии. Искаме да се съсредоточим върху важни и върху важни инвестиции и иновации. Например, в областта на стоманената промишленост, иновации за нисковъглеродни технологии тук са много важни. Може да се инвестира и в мрежа за бързо зареждане на електрически автомобили. Това тук също имаме нужда от, инвести... Е, от инвестиции и ино... иновации. И така тук искаме именно чрез а, този инструмент да поощрим инвестициите в тези, този вид иновации. Фонда за модернизация. Значи, иновационния фонд е на разположение за държавите членки, а модернизационния фонд, фонда за модернизация, ще бъде на разположение на 10 държави членки, които имат по-низки доходи. Това е, този фонд е създаден по желание на е, държави, които няма непременно да получават средства от него, но те искат да има голяма прозрачност за разходване на тези средства. Комисията предлага да няма вето тук, нито комисията, нито друга е, заинтересована страна да има вето, да има една, мнози... една процедура на мнозинството и тук да бъде включена и Европейската инвестиционна банка. И третия елемент е член 10c. Най-важната система тук, най-важният елемент е тук, е да се поощрят иновациите в 10-те държави членки с най-малки доходи. И тук говорим за милиарди евро, така че важно е тук, според комисията, да имаме конкурентоспособна процедура, която да е в съответствие с правилата за държавните субсидии. Ето защо тук комисията предлага конкурентоспособни тръжни процедури, които да са естествено в унисон с изискванията на пазара и всички правила. Това, е, това ще е само поощрително за създаване на пазара на електроенергия. Това са основните елементи, които исках да представя пред вас. Значи, двете, двата основни стълба са изнасянето на въглеродни емисии, мерките да предотвратим изнасяне на емисии и изнасяне на производство и другия стълб е мерки за поощряване на иновациите и инвестициите. Председателят, благодаря господин генерален директор за вашата презентация. Вие успяхте да обясните много важни позиции, много важни моменти в политиката за есте. Сега искам да помоля нашият докладчик, господин Федерлей, да даде своето становище, своето мнение. Благодаря, господин председател. Благодаря много на господин Делвеке за работата, която е, върши във връзка с досието е, за е, търговията с емисии, схемите, свързани с тази търговия. Да, до този момент сме разговаряли с 8 представители на държави членки, както и с правителствени, неправителствени организации, с е, представители на енергийния сектор. Е, най-вече говорим за е, изтичането на въглерод и инсталациите за съхранение на въглеродни диоксиди няма да започна да е, подготвям становището, преди да съм събрал е, цялата документация която, и информация, която е на лице. Е, становището ще се разглежда на 23 май и в края на май ще има срок за внасяне на изменения. А след това ще гласуваме в комисията, ще договаряме компромиси с останалите докладчици в сянка и е, в края на октомври е, вече ще разгледаме и компромисните е, предложения и ще гласуваме. По това време вече ще трябва да бъде готов и доклада за енергетиката, който ще се гласува и в ИТРЕ, ще се гласува и е, в пленарна сала, така че по това време ще трендираме да сме готови и с е, гласуването на становището и внасянето му в е, пленарна зала. Много се надявам, че колегите ще обърнат специално внимание и на сроковете, и на тематиката най-вече. Ние е, при всички положения ще се опитаме да съберем колкото е възможно по-голямо мнозинство, не само в рамките на нашата комисия, но и е, сред е, членовете на политическите групи в други комисии. Така че е, всички ние в момента е, се занимаваме именно с това. Разговаряме с заинтересованите страни, слушаме ги, е, питаме молим за реакция и ще гледаме да постигнем един добър баланс между интересите на промишлеността и интересите на потребителите и гражданите. Имаме е, силна позиция по отношение на това досие, е, което е стъпка напред е, е, в сравнение с миналото. Е, имаме споделени компетенции с Комисията по околната среда, най-вече по отношение на изтичането на карбонизацията, е, фонда за модернизация, фонда за иновации в енергийния сектор. Така че е, е, можем спокойно да кажем, че нещата са свързани и с ТНТ. Е, основното внимание в, за момента всъщност е насочено към становището и това ще бъде и в централната тема в моето изказване. Най-голямата, най-важната цел е разходоефективно намаляване на емисиите в е, индустриалните сектори, е, които е, са изправени пред една голяма и силна конкуренция на глобалните световните пазари. Изключително важно и необходимо е да запазим изключенията от общото правило, за да предпазим именно и да изтичането на въглерод, сертификатите по схемите за търговия с емисии ще представляват едно голямо предизвикателство за предприятията, тъй като в момента ще трябва да се съобразяваме и с ниските цени на пазара, които очевидно не са голям стимул. В този смисъл аз мятам, че е, свободното разпределяне на сертификатите трябва да се запази и да се използва като важен инструмент на пазара на е, е, емисиите е, трябва естествено свободното е, разпределяне да бъде реалистично, като се отчита и риска от изтичане на въглеродни емисии. Не бива в никакъв случай обаче да правим системата излишно сложна. Освен това, по отношение на иновативните емисии, е, ще е, е, трябва да предприемем допълнителни мерки за насърчаване на иновациите. Да, предвидени са суми от, на порядъка на 300 милиона от комисията за създаване на такива стимули за насърчаване на процесите и постигане на целите, за да се подготвим за по-голямо намаляване на емисиите от 20 и 5 на 20% ще трябва да ангажираме целият потенциал от промишлени технологии. Освен това трябва да стимулираме естествено използването на фонда, който подготвяме и предоставяме на, на операторите за модернизацията на индустриалния сектор и във връзка с свободното разпределяне е много важно да модернизираме индустриалния сектор в всички страни, най-вече тези потенте. Прозрачността ще бъде изключително важен елемент. Разумен баланс трябва да се намери между а, интересите на Комисията, Европейската инвестиционна банка, държавите членки. И продължават дискусиите за това как трябва да а, продължим след Парижката среща през декември и постигнатото споразумение. Това е важно, наистина. След е, като чуем и колегите е, и техните коментари и становища, ще можете да реагирате и ще имате възможност да се сплете и на тези въпроси. Да, аз наистина много-много благодаря е, за готовността на колегите и най-вече на докладчика от НВИ да бъде с нас, но в последния момент се оказа, че той е възпрепятстван, така че е, е, независимо от всичко, ние е, ще работим в тясно взаимодействие с тези колеги. Те са главния докладчик. Естер Делянке. Да, благодаря. Естествено, след Парижското споразумение би трябвало да помислим как точно ще се развива дебата по темата от тук нататък. И особено когато говорим за техническите детайли и в нашата комисия, това е- ще бъде един от първите въпроси, естествено, как ще се отрази Парижското споразумение на всичко това, за което говорим, как е, е, ще организираме срещите с докладчици в сянка и с заинтересовани страни. До този момент всичко върви добре. Ние е, носим голяма отговорност в нашата комисия, естествено и за развитието на тези процеси, за бъдещото поколение и това трябва да се има предвид, когато определяме и мандатите и разпределяме компетенциите. Целият Европейски парламент и институциите изобщо носят тази отговорност е, спрямо гражданите на Европейския парламент, е, на Европейския съюз. Е, е, два до три пъти е, по-низки са е, нашите емисии, също време целите ни са два до три пъти по-амбициозни от тези на Китай. Но и населението е по-малко. Така че, когато говорим за основните индустриални сектори, трябва да имаме предвид тяхната модернизация. Чудесно е естествено, че е, сме на път да мобилизираме и други е, страни в света не бива в никакъв случай да се отказваме от тази амбиция. Е, наивно и погрешно би било да смятаме, че когато са на другия край на света, това не ни засяга. Не. Е, Китай, е, естествено, в това отношение е един много важен събеседник, който колкото по-големи емисии има и колкото по-малко се справя с тези схеми, толкова после се отразява това и на нас, и на европейската индустрия. ние смятаме, че в това отношение са е, необходими допълнителни е, елементи в предложението на комисията. Повече свободно разпределение на сертификатите е, ще бъде абсолютно необходимо в определени случаи. Е, и е, трябва, естествено, да съобразим е, е, свободното разпределение с актуалната ситуация и потребностите на промишлеността. Необходимо ни е естествено едно интелигентно развитие, е, ефективност и е, ще се занимаваме естествено и с въпросите на промените в климата желаем да минимизираме риска от изтичане на въглерод. Това е, така да се каже, предварително е, е, условие за успеха и освен това ще насърчим иновациите. Да, това е изключително важно. Бих призвала всички членове на комисията да помислят за тази тема. Нито един сектор, е, който до този момент не е бил включен, ще трябва да е, помисли за е, присъединяване и това ни дава все пак и допълнително поле за действие. Благодаря ви. Господин Матен. От името на социалисти и демократи. Благодаря. Винаги, когато ми идва на мен реда да се изказвам, казвате, че трябва да сме кратки. Искам само да уточня, че 17 минути дадохте на представителя на комисията, така че аз няма да съм толкова пространен, но ще говоря колкото имам нужда. Първата ми бележка е, че нашата система е специфична и сме единствените, които всъщност се опитаме да я приложим. Няма други на планетата, които нещо да правят. Всички говорят по-скоро. Новата реформа, следователно, трябва да се опита да се отнася по еднакъв начин към всички елементи на обстановката. Схемата за търговия с емисии е действащ механизъм, това е вярно, но селското стопанство, транспорта и другите неиндустриални ресори отсъстват от въпросната схема. Разбира се, трябва да се плаща за въглеродния отпечатък, но не бива да забравяме и, че това се отразява на инвестициите. Цената на въглеродния диоксид е доста завишена в днешно време и това наистина отказва много инвеститори от това упражнение, просто защото струва 25 евро. Няма с други думи стимули за декарбонизиране. Въпросът, който искам да задам сега е как как ще работим с понятието за таван. Знаете, че Франция излезе с идеята за така наречения кори... въглероден коридор. Това може да тласне пазарите по посока иновативност и инвестиции. Не сме сигурни, че това ще се случи, но поне можем да опитаме, защото за момента единствено има свръхразпределение на квоти, което води до изтичане на въглеродните производства. Тези, които твърдят, че са намалили емисиите го постигат е, не с технически иновации, а просто като затварят производствени мощности. Как сега да се борим, за да има повече инвестиции? Това е най-важното, което трябва да ни занимава и за, за което трябва да се съюзим с държавите членки. Разбира се, трябва да избягваме и монополи в комуникацията по този въпрос. И накрая искам да ви споделя моето собствено виждане. Колегите също са на подобно мнение, а именно, а именно Жалко е, че когато се стремим да декарбонизираме, всъщност успяваме единствено да увеличим емисиите си и да подчертая, че съм за този процес. Искам да знам, че съм се надвишил времето, но искам да довърша. Трябва да намерим начин да облагодетелствам и тези, които са с най-низки доходи. Благодаря. От екара сега. Благодаря. Аз се говоря от, колегата Хен... от името на колегата Хенкел. Ще прочета неговата реч. Трябва да признаем, че тази европейска система за търговия с емисии не е достатъчна, за да се пребори с климатичното изменение. Не постига желаният резултат. Дали наистина сме намалили емисиите или по-скоро сме ги увеличили, тъй като това всъщност води до изтичане на въглеродни производства навън. Климатичното изменение е глобален проблем, който трябва да бъде разрешен глобално. Европейската система, с други думи, не е достатъчна, тъй като игнорира глобалният аспект и създава парадоксални ситуации. Тези компании, които са най-много зъм, най-големите замърсители, всъщност се подлага доброволно на по-ниска способност, ако решат да изхвърлят по-малко емисии. И това е парадоксално. Следователно трябва да интегрираме нашата европейска система с австралийската, швейцарската и китайската. И наистина се водят преговори по този въпрос. Надяваме се, че това ще доведе до сътрудничество и интеграция на световните пазари. За да може да имаме конкретен резултат, не трябва или поне да, трябва да ограничим интервенцията на държавната администрация. Цената на тона въглероден диоксид за момента е ниска. Смятаме, че трябва да се балансира между нуждата от намаляване на емисиите и нуждата от защита на нашите предприятия. Тези предприятия са разположени в Европа, но работят с много подизпълнителски фирми от цял свят. Фирмите от частния бранш, особено големите, имат възможност да инвестират в и екологично новаторство. Може би обаче това да не е сред първите им приоритети. Следователно, ние трябва да им помогнем да намерят ниши на пазара, където това да бъде наистина доходоносно. Комисар Моедас Следователно трябва да даде отговор на въпроса как да се включи този иновативен механизъм в общата новативна стратегия на Европейският съюз – и така, днес е, чухме за съществуването на бенчмаркова система, която ще ни даде възможност с по 1% да повишаваме конкурентоспособността си цяла, всяка година. Какво обаче ще се случи, ако вместо да се стремим да покачваме конкурентоспособността си, то по-скоро да се опитваме да сме толкова ефикасни, колкото другите ни партньори в Китай и други части на света. Това се отнася за всички браншове, като например нефтопреработването, газодобива и така нататък. Следователно, тези, които е, са неефикасни и непроизводителни в Европа, намират начин да и, и, не са тези части от производството си вън от Европа, за да постигнат така ефикасност. Благодаря. Uh, Благодаря, господин председател. Ясно е, че схемата не дава желания резултат. Причините за намаляването на емисиите е по-скоро поради кризата, а не поради ефикасността на схемата. Аз самият мога да ви изборя много грешки в схемата Например, липсата на стимули за модернизиране и иновативно отношение. Даже понякога вървим точно в противопоказната посока. Имам три бележки. Първата е за свободното разпределение на квотите. Един очевиден тук проблем е, че големите фирми някои от големите фери получават повече квоти, отколкото са им необходими. Произвеждат с други думи по-малко от това, което декларират и за което получават е, квоти. И това трябва да се промени. Трябва ни информация за реалното производство, за да може да го сравним с реалният е, риск от изтичане на замърсяващи производства навън. Също това може да се отнесе и към подхода, който ни предлага Обединеното кралство сега. Другия, другата им бележка е свързана с цената на въглерода. Държавите членки се опитват да създадат механизми за компенсиране на повишената цена на електричеството именно поради схемата за търговия с емисии. Това е безсмислено, според мен европейските граждани, европейските потребители би трябвало да имат правото да избират коя електрическа компания да им доставя е, електричество и така те да са отговорни за избора си, дали замърсяващи или не е, замърсяващи доставчици купуват. изкривяванията на конкуренцията на пазара се получават поради неравномерното стимулиране. Някои фирми получават стимули и компенсации, въпреки че не са го заслужили и обратното. Защо? Защото живеят просто в държава членка с повече БВП и могат да си позволят да реализират печалби. Третата ми бележка е свързана с това, че за съжаление комисията за, за защитава тезата, че всички трябва да получат компенсация, а пък аз не смятам, че това е така. И в заключение прехода към модернизация на индустриалният сектор. Финансирането така нареченият е, член 10c всъщност, позволяват на електрическия бранш да финансира този вид енергия, която е най-екологична, чиста и да увеличава дяла и в е, енергийният микс. Това обаче може да се отрази неблагоприятно върху... Благодаря. Прекъсва председателя. И сега си от името на Обединената левица. Ами Господин Силио Китис. Благодаря. Ясно е за всички, че трябва да реформираме системата за разпределение на квоти. Има група производители обаче, които вадят изгода от положението, такова каквото то е в момента, и получават повече квоти, просто за да бъдат задържани в Европа и по този начин да помогнат за постигане на набелязаните цели. И това са, както може да се досетите, между националните компании, а пак тези мултинационални компании са всъщност главните виновнички за климатичното изменение. В крайна сметка системата облагодетелства силните и ощетява по-слабите. Разбира се, че климатичното изменение е, трябва да е един от нашите приоритети, но благоденствието на хората е друг по-немаловажен приоритет. Нека да погледнем сега положението в южната част на континента в условията на тежката криза, в която живеем. Економиката е в рецесия и депресия. Следователно са ни необходими по-стрикни мерки за тези, които най-много замърсяват. Държавите членки следователно трябва да имат възможността да опростят на малките производители, чиято промишлена дейност не нанася толкова щети на климатичното изменение. Имам предвид малките и средни предприятия, тези, които ползват освен това държавни субсидии. При субсидирането следва да се държи сметка за спецификата на всяка държава членка. Всяка държава членка следва да има правото да взима решения съгласно спецификата си. Не е най-важното да подкрепяме мултинационалните фирми. Важното е да държим сметка за економиката и за нейната връзка с благоденствието на гражданите. Благодаря. ENF... E благодаря ви. Госпожа Катъл, сега от името на Европа свободата и пряката демокрация. Благодаря, господин председател. Аз искам да благодаря на генералния директор, който ни информира, който ни информира за семинара, който ще бъде проведен, на който ще вземат участие всички заинтересовани страни. Досието е много важно. Защото не става дума само за СТЕ, става дума и за влияние върху много други досиета. Например, ще има влияние върху директивата за енергийна ефективност. Важно е да видим глобалния контекст тук. Особено важни са въздействията върху енергоемките индустрии. Комисарка Тайна вчера говори за антидъмпинговите мерки и за новите инструменти за защита на търговията и на а, енергоемките промишлености, например стоманената промишленост. Наистина високите разходи за енергия трябва да бъдат обсъдени ако искаме 20% индустриализация до, 2020, до 2020 година, това трябва да се случи. На следващо място Китай. Ако погледнем разпределението на замърсяването, вижда се, че Европейският съюз през 2012 година имал замърсяване от 12%, а Китай 25%. Развиващите се страни имат 23%. Тенденциите са възходящи. Трябва да имаме Ясно е, че ясно се вижда нуждата от СТЕ. Сега индикари, индикаторите. За индикаторите те могат да подобрят функционирането на схемата за търговия с емисии. И на следващо място трябва много да се внимава изтичането на въглеродни емисии да бъде предотвратено. Това ще е важно за нашата конкурентоспособност. На следващо място фондовете. Те, иновативния, фонда за иновации и фонда за модернизации. Те ще създадат стимули за инвестиции в нови технологии. Иновациите ще са важни. На следващо място фонда за модернизации за 10 държави членки. Тук смятам, че комисията е направила разумното, що се отнася до защита на конкуренцията. Благодаря, мадам. Uh, I've got on the list uh, another... Благодаря. Имам още колеги, които искат да се изкажат. Докладчиците в Сянка, те ще имат... Те имаха възможност да говорят за 3 минути и 3 половина, а сега другите колеги ще ги помоля да се ограничат в по-малко време до 2 минути. Господин Рубик, благодаря. Презентацията показа, че предложението е много обхватно. Е, трябва да видим каква ще е оценката на въздействието в тази област. От една страна имаме целта 20% повече производство в Европа до 2020 година. В момента процентът е 15% загубихме 8% от 2008 година. Така че наистина как може да увеличим устойчиво производството в Европа? Как да си върнем производството в Европа? Това е основният въпрос тук. Трябва да имаме и цел за 2030 година. Моята цел, моето предложение би било 30% индустриализация. Ама в моят регион в Австрия имаме индустриализация от 23% в момента. Така че трябва да видим оценката на въздействието, къде, има, къде се създават добрите работни места, които да са устойчиви. Значи, от една страна оценка на въздействието, от другата страна теста за малките и средни предприятия. Той е също важен, защото чрез новите технологии може да се увеличи заетостта, но тук също трябва да видим как стои въпросът с бюрокрацията, защото какви разходи ще са необходими да бъдат поети и то на национално и европейско равнище. Благодаря на представителя на комисията, който взема предвид намаляването на бюрокрацията и увеличаването на прозрачността. За момента имаме 400 е, милиарда евро инвестирани, инвестирани в възобновяемите енергийни източници, 40% намаление е голямо предизвикателство. Благодаря. Само някои бележки, по-скоро предложения за вашия доклад. Аз съм за европейския подход при компенсирането на непреките е, разходи на тези сектори, които са най-много изложени на изтичане на въглерод. По този начин те ще могат да покрият непреките си разходи, вместо да го правят чрез повишаване на цената на електричеството. Новативният фонд – следва, значи, да разполага с технически характеристики. Най-голямата тежест трябва да бъде дадена на тези първопроходни проекти, които са насочени към намаляване на емисиите и освен това са търговски ретабилни в средносрочен план. Имам предвид е, интелигентни градове, интелигентни мрежи. И накрая смятам, че не трябва да, намаляв... не трябва да намаляваме процента квоти, така както и той да си остане, така както е сега 57. Благодаря. Каринш. Благодаря, колегата Каринш. Благодаря. Когато човек погледне предложението на комисията, вижда, не вижда оценката на въздействието върху заедостта в Европа. Аз не го виждам. Ясно е, трябва да намалим парниковите газове, емисиите от парниковите газове в целия свят. Така е. Обаче, какво е въздействието какъв анализ може да ни дадете по отношение на въздействието на тази инициатива върху заедостта? И на следващо място, изнасянето на инвестиции. Т.е. компании, когато инвестива, инвестират извън Европа, а не инвестират в Европа, те не напускат Европа, но инвестират извън Европа заради големите разходи. Трети въпрос – в Латвия и в други държави членки. Всъщност Латвия е много зелена страна. Емисиите, които ни се полагат, са около 20-22%, защото сме именно зелена страна. Ние би трябвало да да компенсираме разходите на промишлеността, за да остане промишлеността в страната, но чрез продаването на емисията, на емисиите, е, приходите, получени от продаване на квоти, на сертификати, трябва да бъдат инвестирани в озеленяване на други сектори на промишлеността. Това Правилно ли е? Тоест, не да се опитваме да спасяваме работни места, а да инвестираме наистина в озеленяване на промишлеността. Госпожа Грифин, благодаря, господин председател, благодаря на представители на комисията. Наистина трябва да слушаме заинтересованите страни. Трябва да имаме и ясни постижими цели. Аз съм за включващия подход, на предложен от Фредерик. Както казаха и преди мен колегите, тук е заложено на карта устойчивото бъдеще, бъдещето за, бъдещ, на, за бъдещите поколения и конкурентоспособността на нашата промишленост. За мен е важно как се използват средствата в държавите членки и как функционира системата. Мен ме безпокои факта, че няма прозрачност за разходване на средствата, на приходите. Държавите членки би трябвало да имат по-ясни насоки как да използват тези средства, да ги използват именно за устойчиви работни места и намаляване на климатичните промени. В момента системата не почива на научни данни. Тя е доста несигурна и объркваща. Трябва да имаме ясни данни, не бива да се осланяме на индикатори, които са от 2008 година. А, ние искам да ви поздравя с Санкт Патрис Дей, идвайки от Ирландия. Благодаря, господин Шафхаузен. Е, Благодаря. Първата ми бележка е за комисията. Е, и слушахте колегите от различните политически групи тук, и слушахте тяхната критика и, и е, смятам, че за съжаление няма да си вземете бележка и ще си продължите както си знаете. Това е обичайното ви поведение. Или сте ефикасни и това води до катастрофални последици, или пък сте неефикасни и това води до също толкова катастрофални последици. Ако искате малко да сте последователни сега, би трябвало да си вземете бележка от казаното от колегата Мартен за въглерода на границите. Това първо. Второ, ако искате да сте ефикасни, трябва не само да действате спрямо индустрията, която принуждавате да бяга, а да вземете предвид и други сектори, като например морския транспорт, който носи 5% от замърсяването. Значи, вашата ефикасност се изразява в това да прогонвате хората от тук. Проблемът, с други думи, не е нищо друго, а комисията. Не можем, и преди малко пак също казах, не можем да градим Европа с такава една комисия. Генерал Дегол виждаше Европа, не виждаше Европейската комисия в своите мечти. За нищо не ставате. Ако продължавате така, ще разрушите един чудесен, прекрасен проект, който във вашите ръце е катастрофа. Благодаря. Mă bucur, domnule director general, că ne vedem. Față de el sunt azi un pic mai... Благодаря, господин генерален директор. Вчера разбрах, че очакването на стоманената промишленост е всъщност свързано с удължаване на процедурата за антидъмпинговите мерки. Аз не трябва да се върна в моята родина и няма да мога да кажа на хората, че действително ще има антидъмпингови мерки. Хората искат да знаят дали цената на енергия ще нарасне или не. Те не разбират тази СТС схема. Никога не съм виждал нещо за цената на енергия в презентацията на комисията. И така, въпросът ми е, ще има ли увеличение на цените или не? На второ място, моите колеги в Румъния знаят, че ще има индикатори, които се формулират без да се консултират бизнеса. Как всъщност се съставят тези индикатори? Те би трябвало да са реалистични, така че да се постигат и да отразяват реалността на, на бизнеса. Колегите от стоманената промишленост смятат, че вашето предложение наказва онези, които произвеждат повече. Планът Юнкер предвижда реиндустриализация на Европа. Какво означава обаче това? Тези, които ще произвеждат повече, ще бъдат наказвани в бъдеще, така ли? Не мога да кажа нищо за фондовете за модернизация и иновации. Колегите ми от стоманената индустрия казват, ние не може да мислим за модернизация, защото тогава няма да съществуваме вече. Госпожа Вернер. Значи, имаме списък, който, в който ще бъдат намалени секторите от 75 на 50. Сега тези 50 сектора, това е нещо доста теоретично. Кои ще са тези 50 сектора? Ние трябва да може тук в нашата комисия да, да оценим този факт. Така че от теоретичното равнище трябва да слезем на практическото. Освен това, проблематично е, за мен третирането на недиректните е разходи в някои държави членки, някои държави членки ги компенсират, другите използват приходите от СТЕ за консолидация на бюджета. Би трябвало да имаме равнопоставеност. Имаме нужда от общ европейски подход. При продажбата на квоти, поне една част от приходите трябва да се използват за климатичните промени. Господин Ройл, благодаря. Всички колеги казаха, че трябва да се справим с климатичните промени, това е така, но също така казаха, че бизнесът трябва да бъде поощрен. Колегата, който говори за стоманата е и, госпожа Вернер Имах, е, говорех също, говори също за бизнеса. Сега, ако предложението на комисията се осъществи, бизнесът ще бъде, ще, ще бъде допълнително обременен и това ще въжи за всичка, за цялата индустрия. И то във време, когато говорим все за повече и повече работни места. Това не е честно. Ако искаме да сме последователни, ако искаме да постигнем климатичните цели и ако наистина не искаме да обременяваме промишлеността, то тогава би трябвало безплатните квоти да бъдат отложени. Държавите членки получават прекалено много безплатни квоти и госпожа Вернер е права. Те ги биват използвани за най-различни цели. Няма указание как да бъдат използвани. Трябва повече безплатни квоти да се дават на промишлеността. Защо, Защо не се прави обаче това? Защото съветът е против. Аргументът е странен. Става дума в крайна сметка не за по освежаване на бюджета на държавите членки, а за постигане на климатични и промишлени цели. Трябва да работим в името на промишлеността. И ако сме честни, не може да се споразумеем на коя индустрия да помогнем и на коя не. Последователно действие би било подпомагането на промишлеността. Да видим дали ще имаме коража за това. Благодаря, господин Кипранти. Yes, thank you very much, Mr. Chairman. Um... Благодаря. Нека започна с Парижкото споразумение. Е, светът иска да се придвижи към нисковъглеродна економика, което означава по-малко въглеродни и емисии в бъдеще означава по-ниска конкурентоспособност, така че това е нещо, с което трябва да се занимаем. Също така важно е да помислим за инвестициите. Те трябва да вървят в правилната посока. Съгласен съм с колегата Каринс. Той говори за, ин, за изнасяне на инвестиции съвсем с основание. Есте играе роля тук – Казва се, че конкурентоспособността не е ощетена от политиката по екология. Затова как комисията вижда това взаимодействие? На следващо място, тези два фонда, за които говорихте, може да се инвести, едно евро може да се инвестира само веднъж, но трябва да, това да стане правилно. Подкрепям това, което казаха колегите от ЕКР. Имаме нужда от ясни критерии за фондовете. По отношение на фонда за модернизация, тук няма прозрачност. Ние почти не знаем дали инвестициите ще отидат или вече са отишли за нисковъглеродни технологии или за високовъглеродни такива. Може би представителя Лят на комисията може да каже дали може да очакваме повече прозрачност и по-ясни критерии. Тези критерии трябва да са ясни за двата фонда. Колик Бенстен. Благодаря. Колегата Бенс има думата. Благодаря, господин председател. Изтичането на въглерода е сериозен проблем и ние трябва да направим нещо. Все още имаме големи проблеми в Европа и в бъдеще няма да бъдем напълно освободени. Е, мисля, че това, което каза госпожа Деланген, заслужава внимание. Е, виждаме все още, че е, Виждаме освен това, че безплатните квоти, които се разпределят, е, е, на практика не се използват от държавите членки, така че трябва да помислим как точно да е, организираме разпределянето. Това са, според мен, форми, които позволяват, така да се каже, държавна помощ. Някои от е, предприятията, например, се нуждаят от е, допълнително подпомагане и чрез предоставянето на такива свободни и безплатни квоти може да се направи именно нещо като подпомагане. Благодаря. Аз също имам няколко въпроса. Е, как бихме могли да подпомогнем е, да кажем, е, е, и населението, както и, и, и гражданите, така и предприятията по отношение на заплащането на сметките и цените на централно отопление, на газ, петрол, на основа газ или петрол, естествено, или електричество, как можем да ги облегчим. Освен това, за потребителите е, цените на електричеството са високи, а времено имаме е, един е, фонд, от който можем да черпим финансови средства за модернизация. Този фонд за модернизация те насочи, да кажем, средствата към държавите членки, които се нуждаят най-спешно. Това е съвсем друг аспект на финансирането колегата Райо говореше за това, че държавите членки всъщност запълват, така да се каже, дупки в държавните хазни с СТЕ. Ние бихме могли да използваме освен това нещата и във връзка с новите технологии, които трябва задължително да се е, въведат е, е, в производството и в промишлеността, като резултат от споразумението в Париж. И така, господин Дълбек отговаря на въпросите. Благодаря, господин председател. Благодаря ви много за тази оживена и изключително интересна дискусия. Пет са всъщност въпросите, които бяха повдигнати и на които ще се спре. Да, ние подготвяме нещо ново и ние подготвяме и насоки за държавите членки. През октомври 2014 година на практика е, това решение бе взето единодушно и е, утре е, друг път, други ден ще има вече публикувано и становище във връзка с Парижското споразумение, становище на съвета за последващите действия. По отношение на е, границите и граничните, е, така да се каже, емисии, е, нещата не опират единствено до желанията и решенията на държавите членки, но и до СТО и във връзка с Парижското споразумение, естествено, има вече резултати и се налагат последващи действия не можем да кажем, че всеки е поел е, еднакво големи ангажименти там в Париж, но все пак бяха направени първите стъпки за едно обединяване около нашите цели и е, все пак имаше е, поети ангажименти от другите страни. Е, регулирането на цените, е, така както бе предвидено от властите в Париж, в крайна сметка не влезе в заключителните документи от Париж. Държавите, е, които участваха в преговорите, не го приеха. Е, и ние работим сега с естествено предвид определени ограничения, които се налагат от всичко направено в миналото. Комисията се обръща към със законодателите и Европейския парламент и съвета да а, а, помислят за допълнителни и законодателни действия, но и инициативи. Ние във всеки случай подготвяме насоките за държавите членки. Комисията признава а, и осъзнава необходимостта от а, запазване на конкурентноспособността на промишлеността в Европейския съюз. В миналото са направили много изследвания, не само от нас, но и от другите. И изследванията доказват е, безспорно редица източници на изтичане на въглерод не само комисията, както ви казах, и ОСР и други организации са правили такива изследвания. И именно изтичането на въглерод е всъщност една от основните теми е, в момента и в бъдеще. Е, основните компоненти, е, основните фактори и индикатори е, са е, премислени веднъж и е, определени през 2008 и след това допълнително са актуализирани. и Ние ще работим по тях отново. Защото в крайна сметка тези основни, така да се каже, индикатори и фактори са много важни, но основния е, е, индикатор за повечето сектори е, всъщност не е променен. Той си остава 3% ще мислим и ще действаме и по този въпрос. Иновациите, естествено, са много важни, защото имайте предвид, че ние не сме единствените. Азия вече излиза, така да се каже, с нисковъглеродни технологии, технологии и конкуренцията е огромна. Европа Европейският е, съюз е, би трябвало при всички положения да инвестира в иновациите и да ги насърчи, за да не изостанем. А, да, решението за а, споделяне на а, и разделяне на усилията, а, разпределяне на усилията, това е а, така да се каже, непосредствено предстоящо. Как, от една страна имаме, така да се каже, различни нива на амбиция на това разпределене, схема за разпределене на усилията или на приноса, ако щете, и схема за търговия с емисии при всички положения трябва да се съобразим с тази разлика в нивата, когато подготвяме нашето предложение. Да, предлагаме и държавна помощ, но по отношение на непреките разходи трябва да ви кажа, че ситуацията е много различна в Европейския съюз. Ние имаме държави с много висок дял на е, ядрена, на атомна енергия, на възобновяеми е, енергийни източници и също да имаме и държави с е, много нисък дял на споменатите вече енергийни източници, а също време с висок дял на енергия от подземни конвенционални изкопаеми и източници. Е, така че в това отношение има е, огромни разлики. Но, че на всяка цена трябва да се опитаме да внесем повече ред, е, е, съгласен съм с вас. И е, последният ми коментар ще бъде по призива за повече е, прозрачност. Да, подкрепям го. Имам предвид е, фонда за модернизация, е, член 10 с. Естествено, че е, това е важно за цялата економика, но по отношение на предлагането на е, е, търгове е, и е, тръжните процедури, е, около 10%, е, да кажем, е, е, вече се разпределят е, по линията на тръжните процедури и, и къде отиват парите е, е въпроса. Въпрос с, напълно основателен, естествено, те отиват и за подпомагане на държавите членки, които участват в по-голяма степен в системата. Е, те отиват и за насърчаване на иновациите, на иновативните технологии и естествено е, насърчават и сътрудничеството между държавите. И така, модернизационният фонд е чудесен източник за е, инвестиции по отношение на централното отопление, както и по е, източниците е, не са само един и два, да кажем, търговете, за които говорим за емисии, за сертификати и квоти, също са един чудесен източник в това отношение, така че когато цените се определят адекватно и се реализират постъпления, тогава може да се използват и тези средства. Благодаря ви. А, може би а, не всеки беше а, а, абсолютно доволен от а, въпроса, който поставихте. Да, вие говорите за а, е, енергийна реформа, говорите за е, цени на енергията и за е, реформа в схемата за търговия с емисии. Кажете колко ще се повишат цените. Всичко зависи в крайна сметка от какво се произвежда електричеството дали от, е, водна енергия, дали вятърна енергия, дали е, е, атомна енергия, тогава, е, така да се каже, повишението на цената е нула. Но когато е, произвеждате електроенергия от подземни изкопаеми по конвенционалния начин, тогава е, цената ще бъде висока. А, Европейската банка за развитие е, е, смята, че трябва да се премине, да, добре, от а, а, не непременно от подземни към не, подземни изкопаеми, така да се каже, а, а че трябва да се мисли най-вече за един уравновесен микс. Кое е вярното? Господин генерален директор, не за, за, не за, като повтаряме много пъти лъжата, тя се превръща в истина. Така че идеята за въглерода на границите е или не е против правилата на Световната търговска организация, не е съвсем е, правилно поставен въпрос. Ако сега ще дам думата на нашия докладчик. Uh, uh, uh, ще бъда кратък. Всички докладчици в Сянка очевидно работят е, по въпроса. Целта е да има 100% свободни квоти на тези, които са най-ефикасни. Това е всъщност голямата промяна. Това е голямата промяна, когато човек се опитва да се изчисли квотите, които му се полагат. Има разлика, разбира се, в това как да се постигне. И в това всъщност се изразява нашата задача тук в ИТРЕ. И сега по повод на КОП-21 в Париж. Предложението на комисията за схемата се основава на нашите цели в Европейския съюз. В първата първият преглед на комисията пише, че не са необходими големи модификации в подхода след споразумението в Париж. Ня, и съм на това мнение. Няма нови калкулации, няма нови предложения. С други думи, предложението си остава в сила така, както вече е заложено може би малко по-насетне ще трябва да се направят някои, да се нанесат някои корекции, ако стане ясно, че има разминавания. Но за момента това не е така и продължаваме работа по началното предложение на комисията. Благодаря. Благодаря ви, колеги, за бележките и коментарите. Искате ли да дадете отговор на последния въпрос? Да, благодаря. Аз не смятам, че Световната търговска организация цели равнопоставеност. Те имат ясни правила и процедури за това как да се организира световната търговия и уважават много двустранните споразумения. А споразумението в Париж не само, че не е двустранно, а е световно. Така че не може сега изведнъж да кажем, а, е, тък му се разбрахме в а, е, световен мащаб, сега ние обаче се отказваме и ще се обърнем към Световната търговска организация, защото смятаме, че това ще се отрази върху правилата за търгуване. Благодаря. Благодаря ви, каза председателят. Наистина дебата бе интересен. Със сигурност ще има второ издание и много нови издания на същия този дебат когато ще бъде сред нас и колегата Иан Дънкън от комисията ЕНВИ, тъй като тя е водеща, но смятам, че няма да бъде безинтересно за него да изслуша и нашето становище. Благодаря ви на всички. Благодаря ви, господин генерален директор Делбеке, за цялостното и задълбочено представяне на въпроса и поздравления за работата, която вършите толкова добре. Uh, Минаваме по-нататък за доклада за напредъка по ВИ, възоб... альтернативните енергии, възобновимите енергии. Палома Лопес Бермехо от Обединената левица е нашият докладчик. Целите трябва да бъдат постигнати и целта е те да се постигнат от целият Европейски съюз. В края на тази година комисията ще излезе с преглед на постигнатите стойности през 2020 и 2027 са предвидени следващите издания на този обзор и така ще се процедира за в бъдеще. Давам думата сега на Палома Лопес Бермехо. Благодаря, господин председател. Благодаря и на всички присъстващи за възможността да проведем този първи дебат, първи обмен на мнения. Преди настоящето заседание се срещнахме с докладчиците по доклада, за да сверим часовниците. Благодаря на секретарията за това, че толкова бързо успяха да разпространят начален вариант на доклада на всички координатори от политическите групи. Всички сме наясно с важността на мнението на парламента относно ревизията на директивата за възобновимите източници. От една страна е заложена на карта нашата възможност като европейци да сме в челните редици на ВИ, да поддържаме промишлената си технологична мощ от една страна. От друга страна обаче предизвикателството е по-широко и по-глобално, а именно да пригодим промишлеността си към най-стрикните екологични стандарти, като целта е да противостоим на климатичното изменение и да гарантираме бъдещето на нашите деца. Затова трябва да надграждаме над постигнатото. Няма защо да измисляме отново топлата вода всеки път национални планове, правно задърж... задължаващи мерки и контролни механизми. Това са елементите, които ще гарантират изпълнението на 20 20% изменение през 2020 година. Това е квотата, която нашият парламент подкрепя за ВИ и това след това ще бъде усъвършенствано и надграждано в бъдещето. Не само в бъдещето, а и в настоящето, защото някои държави членки не се справят с достатъчно задоволителни темпове с собственици национални цели. И тук именно трябва да подчертаем колко е важно да се стабилизират механизмите за ВИ, както и да има регламентор, реглам, регламент регулаторна, регулаторна извинете, рамка, която да подпомага постигането на тази цел. Било то с субсидии или по друг начин. Някои отрицателни примери, като субсидиране по неправомерен начин трябва да бъдат из... трябва да се избягват. Целта е енергетиката да се развива по начин, по който ограничава енергийната бедност. Новите регулаторни системи, както и новите производствени системи, не трябва да утежняват и без това нецветущото положение на семействата с най-низки доходи. Това би трябвало по-скоро да даде възможност за повече независимост на операторите, както и за повече участие на европейските граждани в избора на собствения си енергиен модел. Очевидно, от друга страна, че промените, които ще въведе употребата на ВИ, означава участие на всички ангажирани страни при създаването на национални планове. Това разбира се се отразява и на работните места, тъй като в този сектор ще има много работни места и те трябва да бъдат устойчиви и добре платени. Целта, разбира се, е в разписването на този доклад да разполагаме с гледището на другите политически групи, преди да излезем с крайен текст. Нямаме много време, но смятам, че ще успеем да постигнем структурно единомислие или поне съгласие по предложените изменения. Това е от, моя, благодаря, от, от мен. Благодаря. Благодаря. Сега колегата Бенстен от НП. Благодаря. Нека да благодаря на докладчицата Лопес за контактите до момента. Искам да подчертая някои елементи, които следва да включим в доклада си. Очевидно е, че се стремим да постигнем 20 дял на ВИ през 2020 година. 19 от 25 държави даже може би ще надхвърлят тази цел. За съжаление обаче транспортът не постига желаните 5%. Затова искам да посоча на госпожа Лопес следното. Най-напред някои от основните аспекти, свързани с нашата подкрепа на ВИ. Ние смятаме, че това наистина е най-ефикасният начин да се освободим от зависимостта си от изкопаемите горива. ВИ работи по посока на стабилна економика и стабилни и качествени работни места. В този смисъл Смятаме, че доклада трябва да отразява необходимостта да се разнообразят източниците. За нас е важно да пише ясно в него, че националните компетенции следва да бъдат запазени. Освен това, приоритетите за ВИ трябва да отразяват застрахователните разходи като гаранция за повече конкурентност. Затова трябва да сме разходоефективни и състезателният дух, който цари на пазара на енергетиката, да помага за постигането на желания напредък. С оглед на всичко това, смятам, че не бива да сочим с пръст тези държави, които по една или друга причина изостават е, по някои конкретни точки, въпреки че в общи линии се справят добре. Няма защо да повтаряме ясни за всички ни и противоречиви елементи, тъй като те са по-скоро национални правомощия. Е, обхвата на доклада трябва да цели напредъка по желаната цел и нейното изпълнение до 2020. Благодаря. Бенсен. Благодаря ви, господин Бенсен. Сега от името на социалистите и демократите, господин Шаба Молнар. Thank you, Chair, Madam Rapporteur, colleagues. Благодаря. Според мен, тук не става дума за идеология. По-скоро става дума за екология. Става дума за зелена политика. Освен това става дума за технологични иновации, за растеж и заетост. Затова този доклад е много важен. Аз имам някои предложения. Ще бъда кратък, ще се спра на тях. В предложението на комисията се казва, че ще има обвързващи цели за държавите членки. Обвързващи цели дават сигурност на инвеститорите и това поощрява инвестиции в възобновяемите енергийни източници необвързващи цели обаче съществуват от 2010 година и нямаше напредък по отношение на енергийната ефективност. В противовес на необвързващите цели, обвързващите цели са по-продуктивни. Затова искаме да помолим комисията за обвързващи цели след 2020 година, например 27% до 2030 година. Докладът трябва да се съсредоточи върху увеличаване на дела на възобновяемите източници в енергийния миг на държавите членки. Тук много важни са административните трудности, и достъпа до възобновяемите енергийни източници, както и модернизацията на мрежите. Не бива да се забравя енергийното съхраняването на енергия и модернизирането на съоръженията след 2020 година. Освен това, производството, собственото производство на енергия не бива да се наказва, напротив, защото смятаме, че това е именно бъдещето и възможността е, сметките на потребителите за енергия да се намалят. Благодаря на колегите за работа, за съвместната работа. Благодаря на докладчицата. Надявам се, да успеем в крайна сметка да постигнем компромиси от всички политически групи. Господин Посел, госпожа Посел. Rapporteur ook, eh, tot het van, de legislatuur. Благодаря. Госпожа докладчик, мисля, че темата ще се занимаваме и в бъдеще. Аз четох много внимателно доклада и се радвам, че може да започнем работа по него. Днес ще се съсредоточа върху общи забележки и ще започна с предложението на комисията. Аз имам три коментара. Най-напред енергийната ефективност. Вчера говорихме в нашата комисия по тази тема. Става все по-ясно, че пътят пред нас към енергийната ефективност е дълъг. Трябва да използваме наличната енергия по-добре. В Белгия има ограничен достъп до, енергии, до възобновяеми енергийни източници. Затова трябва да сме много ефективни при използването на енергията. В Фландрия нямаме много пространство за генериране на вятърна енергия, слънцето също не грее много често, така че не може да произвеждаме много възобновяема енергия. Е, трябва <clears throat> да строим вятърни генератори на морето, но те са много скъпи. Така че <clears throat> може да постигнем целта главно, като заложим на енергийната ефективност. На второ място, е, по-добро законотворчество е от ключово значение. Трябва ни един добър, добре функциониращ енергиен пазар и по-добри мрежи. Но има много технически административни разпоредби, които възпрепятстват нашата работа за момента. От името на Алте господин Гебранти. Благодаря. Имахме добра новина вчера. В Financial Times вчера бе публикувана статия за бе, бе публикуван доклад на е, Агенцията по околна среда, а именно, че енергията от е, твърди горива намалява. Това беше хубавото, но за съжаление имаше и лоша новина, а именно, че инвестициите в тази сфера намаляват. През 2015 година процентът намаля с 18%. Инвестициите намаляха с 18% в областта на възобновяемите енергийни източници, което е в противовес на плана Юнкер, който каза, че Европа трябва да поеме водещата роля по отношение на възобновяемите енергии. Бъдещето вече не изглежда толкова тъмно. Люксембург, Холандия и някои други, като Франция, Обединеното кралство и Белгия, трябва да наваксат не само за да постигнат целите до 2030 година, а и да отбележат напредък. Други колеги също казаха, че няма обвързващи цели в бъдеще. Ако погледнем доклада на комисията, ще видим, че има резерви към обвързващите цели. Един основен въпрос към комисията е защо именно няма вече обвързващи цели. Когато говоря с представители на бизнес, чувам следното, а именно оплаквания. Е, хората не виждат достатъчно възобновяема енергия на разположение. На второ място има недостатъчно трансгранично сътрудничество. Холандският парламент преди две години прие резолюция, в която се казва, че всички инвестиции трябва да се правят в Холандия, що се отнася до възобновяемите енергии. Това трябва да, това трябва да въжи за цели Европейски съюз. Накрая, трябва да сме по-амбициозни, според мен. Ако погледнем изследванията на Агенцията по енергетика ще видим, че развитието на възобновяемите енергии не е дооценено, а именно напротив, подценено е. А възобновяемите енергии ще са по-ефтини в бъдеще, ще ни направят по-независими и са по-чисти, така че предимствата са много. Нека заложим на тези енергийни източници. Председателят, благодаря. Имаше четири има докладчика в сянка от политическите групи. Те говориха, а сега господин Бланко Лапес. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко, поздравления на докладчицата. Смятам, че докладът ти е балансиран и освен това залага за залага на ВИ. Извинете, извинете, казва председателя. Да, продължавам. Казвам, значи, че описва ситуацията, която може да ни даде правна сигурност – за да се избегнат грешките от миналото, където, например, когато, например, в Испания в Испания се поставиха под въпрос взети решения, с което бе застрашен целият последващ процес. Сега, смятам обаче, че предложението на комисията е много оптимистично и не съответства на реалността в някои държави членки. Искам, значи, да привлека вниманието на докладчицата последните въпроси. Последните въпроси. Полша и Унгария най вятно няма да се справят, пък Франция, Обединеното кралство или Испания трябва да прегледат стратегията си. Разбира се, има и нови явления, като енергийната реформа в Испания с 0 мега вата, производствени мощности и през миналата година в Испания или пък липсата на политическа воля в същата тази посока на новото полско правителство. Това, според мен, може да сложи прът в колелата по пътя за изпълнението на целите 2020. Освен това, кризата, кризата и тя не е взета под внимание, нито пък са представени альтернативни е, функции. Ако се включат всички тези предложения, няма да сме толкова оптимистични, смятам аз в тона си имам предвид ние, но казвам, казвам ние, това е- се отнася за комисията. Тя трябва да бъде по-реалистична. Трябва да бъде по-реалистична и освен това да си даде ясна сметка, че Европейският съюз няма необходимите санкциониращи механизми, за да поправи допуснатите грешки. Благодаря. От името на зелените господин Дябор. Благодаря, господин председател. Бях на друг дебат в комисията ЕНВИ по съобщение на комисията за КОП-21 в Париж, затова закъснявам. Там, значи, на предишното заседание стана наистина ясно, че сега трябва да започнем работа, да запретнем ръкави по изпълнението на поетите ангажименти в Париж, включая и ВИ. Ако искаме да се справим с поетите обещания, е очаква ни дълъг път. Целта, разбира се, е до 2050 да имаме 100% ВИ. Някои критични бележки обаче, ако позволите. Въпреки, че това не значи, че не одобрявам проекто доклада в този му вид. Някои други елементи обаче, като тези, които сега ще изложа, биха могли да го усъвършенстват. Смятам и аз като господин Гербранди, че ако няма задължителни европейски и национални цели, просто няма да изпълнем предначертаното. През последните години се убедихме, че дори и в областта на енергийната ефикасност, а и в други, почти всички постижения всъщност се явяват последствие от задължително наложени мерки. И за това трябва да продължим с тази практика с задължително правно обвързващи цели за изпълнение. След това трябва да повишим мерника 27% за ВИ до 2030 година е много ниска стойност. Няма да ни доведе до зелена економика. И освен това, ако трябва да си признаем, е доста назад от пазарната действителност. Ако не направим нещо радикално, само ще стигнем до 23-24% до 2020 и ще трябва да завишим по-нататъчната квота. Това първо. Второ, национални, националните планове за ВИ. Те не са достатъчно амбициозни и следователно се налага контрол от наша страна, за да могат държавите членки да изпълняват собствените си цели заложени в националните планове. На трето място, за местните потребители, местните общности, гражданското общество, смятам, че то е изключително важно. Както разбира се и националните правителства. Те са ключовите играчи в тази игра в тези нови правила за екологизиране. Следователно, те трябва да получат специална подкрепа по регулаторен път, а и чрез субсидиране. Благодаря. Мистер Пол Рубик, the floor is yours. Recht herzlichen Dank, äh, Благодаря, господин председател. Мисля, че отелязваме напредък. Трябва обаче да видим как да зададем в бъдеще условията за възобновяемите енергии. Естествено, имаме конфликт по отношение на целите. Ето при водните електроцентрали, например, където имаме проблеми с директивата за водата. Там има доста ограничения за при използването на възобновяемата енергия. Въпросът е как да имаме печеливша ситуация за всички страни. На следващо място съхранението на водната сила. Соларната енергия и вятърът това са сили, които не са винаги налични, но има фази, когато няма нито едното, нито другото. Така че съхранението на силата на водата в Пиринейте и в други области ще е една печеливша инициатива. И смятам, че трябва да я подкрепим. Това означава, че няма да има възвръщаемост на инвестициите така бързо. Господин Бенито Силуака. Благодаря, господин председател. Ще съвсем накратко. Смятам, че работата на моята колега госпожа Лопес е с е, високо качество и предопределя добре посоката на нашата работа по ВИ. Трябва ни съществено повишение на дела на ВИ в енергийния микс така ще се преборим по-добре с климатичното изменение. 30% до 2030 година. Това трябва да е, предадем като сигнал на Европейската комисия и по-нататъка всички останали цели ще бъдат по-амбициозни. По въпроса сега за децентрализираното демократично участие на цялото общество, както и технологичното подобрение и борбата срещу енергийната бедност. Това са пунктове, които следва да бъдат застъпени в доклада, както трябва да присъстват във всички наши дебати на нашата комисия и на обществото. Надявам се, че докладът ще се основава именно на такъв вид допитване до общественото мнение. Благодаря. Благодаря. А сега от името на комисията Павла Бромарокес. Thank you very much, Chair. Uh, благодаря, господин председател. Здравейте. Ще започна с благодарности. Искам да благодаря на докладчицата за проекта доклада и, и за конструктивното становище. Няколко пъти споделено днес в тази зала. Виждаме една тиха революция, която се задава при прехода към нисковъглеродна економика. Това е економика, която ще разчита много на възобновяемата енергия. Това е отразено и в доклада. Както казва докладчицата, споразумението на КОП-21 поощряват това развитие. Две трети от, ен... от замърсяването се падат на енергийния сектор. Истината е, че възобновяемите енергии ще играят основна роля при намаляването на емисии. Но не само ще се намали замърсяването, ще се увеличи енергийната сигурност, ще се подобри енергоснабдяването и ще се създадат работни места чрез тези инициативи. 27% до 2030 година трябва да е делът на възобновяемата енергия в енергийния микс на Европейския съюз. Виждаме изместване на фокуса от националните цели към европейски обвързващи цели за 2030 година, което означава нови възможности, но и нови предизвикателства на доставчиците и, и, и производителите на енергия в Европейския съюз. Естествено, за тази цел държавите членки трябва да осигурят правна сигурност. Това е предварително условие за привличане на съответните инвестиции в сектора. Това бе подчертано и от много докладчици в сянка. Инвестициите трябва да вървят ръка в ръка с обещанията на държавите членки и съответното стабилно законодателство на европейско равнище. Значи, важно е да имаме прозрачно, устойчиво законодателство, което дава правна сигурност и което ще стимулира инвестициите. Ако погледнем обхвата на доклада, ще видим, че енергийната политика и възобновяемите енергийни източници трябва да бъдат укрепени, те до момента не са произвели нужните резултати. В момента делят на възобновяемата енергия в енергийния микс според Евростат е 16%. Това представлява 25,5% от възобновяемите източници в енергийния сектор и 6% в транспортния сектор. Да, транспортния сектор изостава, той трябва да набакса. И това се надяваме да се случи с просмислене на директивата за транспорта. Бележим напредък както бе споменато и от докладчика в сянка на НП, ние се движим в правилната посока към постигане на целите от 2020 година. Девет държави членки са постигнали националните си цели, а и три държави членки са на път да постигнат своите цели тази година за 2020 година. Другите държави членки също напредват, но има държави членки, които трябва много да се напрегнат през следващите години. Ние работим с тях, следим тяхното развитие и им подпомагаме да доразвият стратегията си за възобновяемите енергийни източници. Важно е да се знае, че целите за 2020 година са обвързващи. Ако тръгнем поглед от 2020 година, ще видим, че комисията подготвя предложение, което ще представи до края на годината, предложение, което засяга пазара на, електри... на електрическа енергия, в което ролята на възобновяемите енергийни източници е осветлена по-добре. Също всети предвид са и секторите на транспорта, на охладителната и отоплителната промишленост, а също така са засегнати въпросите за съхранение на енергия. Всичко това е направено, вземайки предвид нуждата от компетентни служители в сектора и нуждата от намаляване на бюрокрацията. Тук лачицата има това. Благодаря, господин председател. Благодаря и на всички взели отношение. Благодаря за съдържанието на, на техните бележки. Съвсем накратко от мен. Сега няколко коментара. Е, на първо място, защо да назоваваме с е, имената съответните държави? Както казахме, докладът е, подчертава и повтаря същото, каквото и комисията. Някои държави, които са затруднени да изпълнят целите за 2020, ние да приемем, че няма защо да ги засрамваме публично, ще означава всъщност стимул за тях. Това не бива обаче да значи, че комисията губи контрол. Комисията е главният контролиращ фактор, който ще попречи да, на държавите да изостават до безкрай. Или пък да им помогне да намерят начин да изпълнят целите. Този контрол трябва, разбира се, винаги да си остане демократичен и да зачита националните правомощия. В доклада е ясно отразено нашето убеждение, че целите трябва да са правно обвързващи. Това винаги е давало резултат. Или поне до 2030 година да не позволим падане в нивото на целите най-напред целите за 2020, разбира се. Тези цели за 2020 трябва да са задължителни. Това е първата стъпка и това ще бъде началният отскок на цялата директива за следващия период. Смятаме, разбира се, че политическата рамка следва да бъде сигурна и предвидима, за да има инвестиции, да има публична инвестиция, която да помогне за последваща такава, била дори и от частния сектор. Няма повече да се разпростирам. Много ще ми бъде приятно да работя с вас. Очаквам вашите предложения за изменение и съм на ваше разположение за преговори и търсене на най-добрия и задоволителен за всички ни компромис. Благодаря. А... Благодаря. Ще продължим заседанието си с 3 часа днес след обед с изслушване за организацията на пазара на енергия, новата организация. Благодаря ви.